So, ich bitte doch alle, die Plätze einzuheben und wir fangen jetzt an. И така, моля да заемете местата си, за да започнем с 15-та е, точка от дневния ред. Флоро, съдържащи парникови газове. Давам думата на докладчика Бас Айкхаут. Ако е готов да започне, разбира се. Благодаря, господин председател. Говорихме с колегите точно за всичко, което се случва. И така, преминаваме към флуоросъдържащите парникови газове. Бихме могли е, всъщност е, чрез е, един регламент именно по флоросъдържащите парникови газове, да направим нещо много съществено за опазване на околната среда, за намаляване на вредните емисии. Това е втората дискусия е, и размяна на мнения. Преди това проведохме една по-подробна дискусия е, във връзка с проекто доклада 150 са 450 са, е, или 15 са измененията, във всеки случай над 400. Е, междувременно се срещахме с докладчиците в Сянка, разговаряхме с тях за компромиси. Един компромис се очертава има приложение, което е свързано с пускането на пазара, с забраните, естествено. От една страна, ние се описваме, опитваме да следваме посоката на регламента и също времено да, от друга страна, да обсъдим и евентуалните дерогации, които ще ще се предвидят по отношение и на забраната за обслужване е, на е, оборудване, което съдържа флор... F-газове, е, какво точно да включим в забраната, как да изглежда тази забрана за обслужване. Всичко това също е на масата на преговорите. Е, освен това, е, обсъждаме и съответните срокове, графика, но е, забраната за обслужване все още не е включена в графика, който сме подготвили. При всички положения, в момента в който се договорим за забраната за обслужване, ще го включим и него и тогава ще е, подготвим един по- амбициозен план, който е, при всички положения ще е, бъде по-амбициозен от предложението на комисията. Имахме размяна на мнение и по отношение на таксите. Мисля, че ще можем да се споразумеем. Същевременно и е, забрана за предварително зареждане е, също е, се предвижда. Говорим и за това. Е, така че Работим добре, работим е, сериозно и аз наистина е, трябва да оценя по достоинство приноса на всеки от докладчиците в Сянка. Благодаря също и на комисията за отвореният подход и желанието да обсъждаме някои от техническите подробности. Представители на литовското председателство също се включиха, така че е, ние най-вероятно по време на литовското председателство ще можем да се похвалим с успех. Не виждам всички докладчици в сянка, но виждам ето е, Ричард, е, е, така че това са моите коментатори и благодарности. Благодаря. Аз сега ще дам думата на Докладчик Авсянка сянка от НП. Днес е, е, Рихард е, Зебер замества колегата Банки. Да, нашия докладчик Авсянка сянка се извинява, тъй като в собствената си среда трябва да участва в много важно заседание. Аз искам да благодаря на докладчика Бас Айкхаут. Действително работим в дух на добро сътрудничество и много скоро ще постигнем целта, надявам се. От наша страна Ние е, подкрепяме до голяма степен предложението на комисията. В доклада на колегата има някои текстове, които ни създават известни проблеми, но инак преговорите за постигане на компромис протичат добре. Така че е, много се надявам, че ще можем да се споразумеем. Е, започвам с забраната за обслужване е, Да, ние бихме искали е, прага да не е 40, 50 тона, а също и срокът според нас би трябвало да бъде 2050 е, а, е, има и други е, така, принципни въпроси, като защитата, е, опазването на здравето на хората и така нататък, които би трябвало да е, излязат по-ясно е, наяве и да се подчертаят в текста, но всичко трябва да бъде съобразено естествено и с техническите възможности и осъществимостта от техническа гледна точка, за да не, както се казва, да не изхвърлим бебето с мръсната вода. Има и приложения, минус 50 градуса, които ни създават известни проблеми. А, що се отнася до а, така, предварителното или а, е, зареждане на е, уредите, мисля, че си струва да се помисли сериозно за евентуалната забрана, особено като имаме предвид и транспортирането на тези уреди. Е, това налага още повече внимание. Трябва да погледнем съвсем е, е, конкретно и детайлно и някои други предложения на колегите. Във всеки случай, Бас е прав в общи линии, когато говори за това, че климатичните промени и опазването на климата изискват системен подход, така че би трябвало да включим и F-газовете. Не можем да правим усилия в други области по отношение на други емисии и да се примирим с факта, че тези флоросъдържащи парникови газове остават в атмосферата. Благодаря, е, Рихард Сейбер и сега Йолайнен. Компромиси finden können. Радвам се, че в много области успяхме да постигнем компромис. Благодаря на Бас Айкхут за координацията, която извършва в качеството си на докладчик. Както казаха колегите, флуоросъдържащите газове съставляват 10% от газовете, предизвикващи глобално затопляне. Това никак не е малко, като се има предвид, че делът на селското стопанство е между 12 и 13%. За това трябва да насочим усилията си за ограничаване на затоплянето именно към тези газове. През октомври в Киев ще бъде предприят опит за сключването в рамките на протокола от Монреал на международно споразумение за флуор, съдържащите парникови газове. Затова трябва и да разглеждаме нашето законодателство в контекста на протокола от Монреал. Приетото от нас законодателство бе ясно послание към пазара. Той реагира съответно като преустанови използването на озоноразрушаващи вещества. Мисля, че същият подход трябва да се приложи и към F-газовете. Трябва, доколкото ни е възможно да постигнем сигурност по отношение на планирането, трябва да предвидим ясен график за постепенното свеждане до нула на използването на F-газовете. Редица производители в редица европейски държави предлагат альтернативи на тези газове фирми от Испания, Италия, Гърция, не само от Франция, Германия и Великобритания. Немалко стопански субекти на европейския пазар наистина очакват да се пристъпи към използването на альтернативи без въздействие върху климата. Трябва, доколкото ни е възможно, да се възползваме от забраните. Следва също така да се предвиди и клауза, уреждаща изключенията от тези събрани. Комисията следва да предложи изключения по искането на отделни държави членки. Това ще бъдат искания предявени, вероятно, най-вече от определени економически отрасли. Но не бива да се предвиждат прекалено много изключения, тъй като тогава законодателството няма да има необходимото действие. Забраната върху техническото обслужване, това е добра идея. Оборудването следва да бъде зареждано с рециклирани газове, а не с нови. F газове. Забрана върху предварителното зареждане. Отрасълът е загрижен във връзка с вноса, износа и положението на световния пазар. Добре е комисията да ни изложи най-добрия според нея метод, с който да можем да успокоим и отрасъла. би следвало да се вмени по-голяма отговорност на производителите, най-вече по отношение на използването на рециклирани газове. Във връзка с това сме внесли изменение 165, което може да бъде разгледано по-подробно. Няколко думи за предложената такса. В почти всички области на промишлеността се използват газове и за целта е необходимо високо ниво на контрол, необходимо е добро обучение. Първоначалната идея бе да се намеси Европейският съюз, да предостави подкрепа това бе първоначалната идея на таксите. Не би следвало в законодателния акт да се упоменава конкретният размер на таксите. Ако ще събираме такси, би следвало да ги събираме на общо европейско равнище по линия на програмата LIFE. До момента не знам за друга по-добра альтернатива по отношение на управлението на приходите от такси. Няма все още подходящо споразумение по този въпрос. Благодаря на вас и на останалите колеги. Мисля, че в много области можем да постигнем компромиси. Альтернативите вече са на пазара и те са налични в много по-голяма степен, отколкото твърдят определени лобистки кръгове от отрасъла. Мисля, че Европейският съюз може да изиграе роля при свеждането до нула на вредни за околната среда вещества. Благодаря. Сега ще ви кажа кой ще се изкаже. Ще се изкажат тези колеги и докладчиците в сянка. Освен тях ще се изкажат колегите Крамер и Гростет. Не виждам други желаящи. Господин Скилакакис. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на вас за добрата работа за положителната атмосфера, за откритостта и искреността, които са много важни. И в този дух на искреност и откритост ще се изкажа и аз. този регламент няма да има единно действие в целия Европейски съюз. Повечето F-газове, най-вече в климатичното оборудване, ще се използват в Южна Европа. Альтернативи на тези газове ще се произвеждат в Северна Европа. Йолайнен говори за гръцки дружества, използващи вече альтернативи. Радвам се, че има такива, но до момента няма някакви конкретни резултати в Гърция. Има милиони гръцки дружества с един до трима служители. Нека бъдем реалисти. Ще има разлики между Северна и Южна Европа. Трябва да отчетем и разликите в климатичните условия. И тези разлики водят до по-високи разходи при използването на альтернативи в Южна Европа. Решението, което предлага БАС, би могло да проработи, според мен, но трябва да въведем такса. Не би следвало окончателното решение за таксата да се взема по-нататък. В Гърция най-вече трябва да знаем за какво говорим. Може да не предлагаме конкретна стойност. В моето изменение предлагам стойност от 10 евро. Можем да упоменем и разходите, които ще възникнат във връзка с схемата за търговия с емисии. Трябва да се въведе тази такса. Тя трябва да е обект на много ясен режим, да се урежда от много ясни законови разпоредби. Не бива да оставяме на комисията да взема решението за таксата, тъй като решението е политическо. Разбира се, комисията ще работи по техническите аспекти, но разпределянето на приходите от таксата, това решение ще трябва да бъде взето от нас. Забраните. Мисля, че трябва да постигнем напредък по забраните. Готов съм на компромиси. Трябва същевременно да намалим, до, сведем, извинете, до минимум разходите за деловите среди проистичащи от този законодателен акт. В някои региони температурите през лятото са високи, там се използват много климатични инсталации. Възможна альтернатива би било максимално широкото използване на рециклирани F-газове. Това е важно тъй като в реалния живот няма да може да има контрол върху тези газове, ако няма силен пазар в областта на рециклирането. Повечето от тези газове просто ще бъдат изпуснати в атмосферата и така няма да постигнем нищо. Но ако укрепим пазара на рециклирани F-газове, то тогава новите разпоредби ще бъдат много по-ефективни и ефикасни на практика. Предлагам да предвидим възможност за удължаване с 18 месеца на срока за ново оборудване, ако се използват само рециклирани F-газове и единствено за конкретната категория оборудване. Така ще предоставим и много ясен стимул за рециклирането на F-газове. В момента не знаем къде точно се емитират F-газове. Ако някой ви каже, че разполага с точен и изчерпателен списък на всички субекти и на всички видове оборудване, източници на такива газове, то той ще ви излъже. Нямаме точна представа към момента. И така повечето от тези газове просто ще бъдат отделени в атмосферата. А това не ни е крайната цел. Забраната върху техническото обслужване – може да има някои видове оборудване, които да не са достигнали до края на жизнения си цикъл. Но ако наложим забрана върху техническото обслужване, тези уреди ще трябва да бъдат изведени от експлоатация и ще трябва да бъдат инвестирани много средства за тяхното преоборудване. Мисля, че по отношение на забраната върху техническото обслужване трябва да се предвиди преходен период, през който да могат да се използват рециклирани газове. И с това приключих. Благодаря ви. Благодаря на колегата за интересното изложение. Господин Келанан. Thank you, Chairman, and uh, let me also, first of all, extend my, uh, my thanks to... Благодаря ви, господин председател. Аз искам да благодаря на Бас Екхаут за неговата роля като докладчик, както обикновено да подходи с много добро настроение и ентусиазъм към своята работа. Но, както често му се случва, ентусиазмът му да свръхрегулира понякога леко е наделял, затова има нужда от корекции от наша страна на моменти. Моята група подкрепя, подкрепя целта да се намерят альтернативи на F-газовете, които са с по-малко влияние върху околната среда, но ние смятаме, че тази промяна трябва да бъде осъществима от економическа и екологична гледна точка и трябва да се избегне излишното економическо бреме, в частност за малките и средни предприятия. Сега по конкретни въпроси. Първо по отношение на постепенното намаляване. Ние сме съгласни, но смятаме, че трябва да се разгледа по-внимателно предвидният график. Може би първоначалният етап е прекалено бърз. Разбираме, даваме си сметки за новите охлаждащи, замразяващи системи, които са с по-нисък потенциал за глобално затопляне, но трябва да вземем предвид какво представляват точно тези технологии. Затова сме съгласни с изменението 5 по приложението относно темпът на адаптация, относно забраните. По принцип не сме против забраните, по отношение на домашните охлаждащи системи, например, но имаме много сериозни проблеми по отношение на забраната за серен хексафлорид и забраните в други случаи за, промиш... за, за, за охлаждане за промишлени цели. И в случаите, където все още няма технологии, които могат да заместят съществуващите. Също така сме съгласни с, с а, изменението относно 40 тона въглероден диоксид. Съгласни сме също така, че а, срокът от декември 2014 година е много ранно и също така не бихме искали да се изважда от употреба оборудване преди да е стигнал до края на естественият си цикъл на живот. Съгласим също така, че новите предвидени стойности ще намалят значително веществата, които в момента водят до намаляване на озоновия слой. Имаме и редици изменения по член 8, като основанията не бяха много прости. Предприятията из цяла Европа полагат усилия за прилагане на настоящият регламент чрез програми за обучаване и постигане на необходимите разрешителни съгласни изискванията на комисията. Ето защо смятаме, че всякаква промяна на стоящият режим ще бъде неоснователно скъпа за предприятията. По отношение на таксата, според нас тази такса представлява много сериозна промяна на регламента и ще доведе до големи годишни разходи. Не е ясно също така как ще вземат предвид е, разликите в отделните региони и имаме сериозни притеснения за прилагането на практика на тези разпоредби и затова не сме съгласни с това допълнително време. И накрая по отношение на делегираните актове, имаме общо притеснение относно използването на делегираните актове в това предложение, в частност по отношение на големите правомощия на комисията в член 9, параграф 3 по отношение на изключенията. Предпочитаме една система, която да отразява нашето изменение 209, според което държавите членки могат да изискват изключения относно ограничаващите срокове за отделни продукти по екологични причини или причини свързани с общественото здраве. Сигурен съм, че това е въпрос, който отново ще се обсъди с докладчика и докладчите в сянка и отново благодаря на докладчика за отличната му работа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожа Вирц. Първо ще благодаря на докладчика, който се постара още при първата ни среща да предложи един много равновесен текст за компромис. Докладът е, е, съдържа някои недостатъци. Е, Комисията предвижда известно намаляване, макар че квотите не са достатъчни. Ако искаме да се освободим най-сетне от F-газовете, са ни, ясни, са ни необходими ясни забрани. През следващите е, години обаче трябва да се заместят е, апаратите, уредите с F-газове с е, альтернативна техника това е възможно, като можем да помислим за едно по-етапно въвеждане на забраните през следващите години. Производителите ще променят производството си само когато има вече наложена забрана, когато има задължение от страна на Европейския съюз тогава те ще почнат вече да а, мислят за е, инвестиции в а, е, нови технологии и техники. <clears throat> Така че това ще допринесе не само за опазване на климата, но и за повече а, е, сигурност при планирането. Забраните са ефективни, когато не включват прекалено много възможности за дерогации. За съжаление, аз виждам в момента възможност е, да се е, подкопае е, предварително ефективността на регламента, ако включим прекалено много изключения. Така че би трябвало да внимаваме. Надявам се, че ще можем да намерим добра обща позиция. Но повтарям много категорично, че трябва да запушим всички дубки и отворени вратички за е, промушване на е, дерогации, защото всичко, което забавя процесите по отношение на флуоросъдържащите парникови газове, ще е, допринесе за е, по-дълго запазване на статуквото. Колегата Крамер. Благодаря, господин председател. Аз също поздравявам докладчика. Със сигурност ще подкрепя някои от очертаните от него компромиси. Но би трябвало така, отказа и забавянето на търговете по системата за търговия с емисии е, от CO2 да се компенсира по някакъв начин с таксите във връзка с е, е, парниковите F-газове. Сега, не знае дали това ще бъде най-точният подход от моя гледна точка. Имам предвид и за забраната за обслужване и някои така по- стриктни срокове, които се налагат, ще трябва да мислим и за преходни срокове, защото е, за производителите, а и за търговците е, са необходими ни такива по-дълги срокове, за да се пренастроят, за да променят е, не само оборудването си, но и е, производството си. Така че е, в случая на практика ние, е, ако наложим една незабавна забрана е, това ще, и забрана за обслужване, това ще означава на практика, че се унищожават на определени стойности. Е, унищожават се е, предмети, уреди и така нататък. Тоест, е, а наложим ли такава забрана за обслужване, на практика от 2020 година, да кажем, няма да може вече да се поддържа едно такова оборудване и не само да се поправя и ремонтира. Така че в това отношение мисля, че ще търсим компромис, естествено, но трябва да сме разумни и да мислим за всички страни. Естествено, че е, има различни е, пътища, по които можем да тръгнем. Но когато става дума за глобално е, трябва да имаме предвид е, и риска от запалване. Когато рискът от запалване е, подлежи на контрол, може да бъде овладян

е по-добре. Така че има е, инсталации, е, в които е, естествено, че е, по отношение на климата ще постигнем по-добър ефект, но от друга страна пък е, те е, са свързани с други вредни въздействия. Така че имайте предвид, че нищо не е така в чистата си форма абсолютно безвредно. Би трябвало просто да се направи една оценка на въздействието и при едните и при другите случаи. Що се отнася до забраните е, е, в някои случаи, да кажем, е, има забрана за полет и отлагане на полет, просто защото нещата са свързани и с охладителните системи и инсталации, които трябва да функционират добре, за да можем да си позволим безопасен полет. Така че има случаи, в които просто не можем абсолютно да забраним и то от днес за утре, както се казва, използването на е, инсталации, апарати и уреди с флуоросъдържащи парникови газове, е, без е, това да се отрази на някои от отраслите, в които те се използват. Франсос Крустет. Благодаря ви, господин председател. Става въпрос за една тема, която може би на пръв поглед изглежда много техническа, но която има както екологични, така и економически последствия. На мен продължението на комисията ми се струваше доста разумно. А в доклада на нашия докладчик има предложения, които ми се струват доста нереалистични. Притеснявам се, защото това са предложения, които трудно биха били прияти от производителите. Смятам, че в доклада би трябвало да дадем повече време и по-голямо поле на действие на представителите на промишлеността. Трябва да признаем, че за известно време ще се наложи да допуснем известен брой изключения в конкретни области, като например сектора на здравеопазването. Знаете, че има продукти, които се използват за спасяване на човешки е, животи, които използват те в газове, като различни халатори, например. И тъй като здравето на човека и опазването на общественото здраве са основните ни цели, смятам, че трябва да предвидим подобни изключения. Както каза и колегата преди мен, трябва да вземем предвид и особеностите на местният климат. Има огромни разлики между доста студените държави в Северна Европа и държавите в Южна Европа, където климатът е много по-топъл и където предвидените намаления са неосъществими на този етап. Ето защо трябва най-напред да гарантираме, че действително има надежни альтернативи, които да отразяват действителното положение на пазара. Ето защо смятам, че преди да събраним използването на тези флоридни газове, трябва да сме наясно какви точно са целите ни. Трябва също така да си поставим разумни и реалистични скокове за забраните. Трябва да вземем предвид е, въздействието на тези мерки върху малките и средни предприятия и, и също така би било добре да се изключат и а, е, малките охладителни системи или тези, които работят с а, е, а, сравнително по-висока температура на охлаждане или на специфично оборудване. И а, накрая по въпроса за забраната на серният хексафлорид. За момента се оказва, че служителите, които работят с оборудване, функциониращо с серхексафлорид, хексафлорид, трябва да премина специфично а, обучение и всъщност тези служители на практика нямат директен достъп до този газ, тъй като става въпрос за химатично затворено оборудване и тъй като, както казвам, за момента няма альтернатива на този газ, аз смятам, че би било опасно от екологична и економическа гледна точка да се, бъде забранен този конкретен газ. Така че, нека наистина да погледнем каква е реалността преди да се опитваме да налагаме забрана за този конкретен продукт. Благодаря ви. Председателят благодаря. Думата има представителят на комисията. Госпожа Шварц. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за много доброто сътрудничество, което установи с нас. Бе установено и много добро сътрудничество с докладчиците Сянка. Работеше се в атмосфера на ентусиазъм, което е много важно, тъй като ни дава надежда за приключването на работа до края на годината. Що се отнася до постепенното намаляване, предвиден е известен малък марш за безопасност. Трябва да дадем на операторите на оборудването достатъчно време, за да внесат промени в методите си на производство. Предложената такса за разпределяне. Според нас има доста големи проблеми с нея, особено като се вземе предвид предложеният в измененията размер на таксата. Ако въведем такса в такъв размер, тя няма да е просто административна такса, а чист данък. Предвидено е постепенно намаляване в и обикновено постепенното намаляване не може много добре да се съгласува с въвеждането на данък. Данъкът може да е много по-висок, от ползите, които ще проистекат от постепенното намаляване. Така че трябва да сме много внимателни. Ако таксата е висока, в крайна сметка тя ще бъде заплатена от крайните потребители. Оборудването много ще се оскъпи за крайните потребители, ако се въведе прекалено висока такса. Що се отнася до въвеждането на допълнителни забрани, видяхме, че има явни стремежи към въвеждането на повече забрани и на по-ранен етап. Според комисията, постепенното намаляване е достатъчно като инструмент за преход към альтернативи. Не смятаме, че са необходими допълнителни забрани. Господин Лайнен каза, че законодателството може да заприлича на швейцарско сирене ако въведем прекалено много дерогации. Може да има проблеми с исканията, предявени към Комисията за въвеждане на дерогации, тъй като може да не сме съгласни, че те трябва да се въведат точно за този или онзи отрасъл. И мисля, че дерогациите са един добър пример за разискванията, до които може да се стигне ако започнем да говорим за въвеждането на конкретни изключения. Забраната за сервизно обслужване. Радваме се, че докладчикът се стреми до някъде да се ограничи приложното поле на тази забрана. Тя ще се ограничи само до тези случаи, когато ползващият оборудването няма да може да няма да трябва да направи допълнителни инвестиции и когато за него ще проистекат допълнителни ползи по отношение на ефективността. Задаваме си въпроса дали забраната върху предварителното зареждане е най-добрата альтернатива за гарантиране на постепенното намаляване. Към момента на приемането на законодателното предложение това бе най-добрата според нас альтернатива, най-добрата към момента. С удоволствие ще разгледаме и други предложения, но към момента все още не сме убедени, че има някакви альтернативи. Разпределянето на разходите в Европейския съюз. F-газовете се използват във всички държави членки. При повечето видове употреба няма реална разлика между Северна и Южна Европа. Ясно е, че климатиците се използват по-широко в Южна Европа, но това не означава непременно, че разходите в Южна Европа ще са по-високи. Само при закупуването на нов продукт ще Става дума за продукт, използващ альтернативи. Цените, които сме заложили в оценката на въздействието, са цените към момента. Но това са цени, изчислени възоснова на много малки обеми продукция. Не става дума за масово производство. показаното от господин Лайнен за гръцките дружества. Доколкото знаем, през 2007 година едно гръцко дружество спечели награда на изложението в Хановер за хладилни инсталации в промишлеността. Става дума за голямо дружество. Така че не само малките и средни предприятия са активни на пазара. Има и други дружества в Европейския съюз, които работят с альтернативи на ефгазовете. Благодаря. Думата има докладчикът. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за техните изказвания. Както вече чухте, по повечето от въпросите се очертава доста реалистичен е, компромис. Да, някои смятат, че 50 е, грама или е, нещо друго трябва да се промени. Няма да спорим за конкретните цифри в момента, но при всички положения ние сме очевидно на една страна. Таксата е, е съществен е, въпрос и ние в момента подготвяме компромисния текст. Надявам се, че ще можем да се споразумеем и с е, комисията понякога комисията действа толкова проевропейски, че като че ли забравят е, дори е, какви са интересите на собствените им държави. Е, ето, и вашата страна, например, едва ли ще бъде много доволна от налагането на такси, но очевидно сте толкова дълго в Брюксел, че вече забравяте за националните интереси. Госпожа Гростета, за съжаление, напусна вече заседанието. Тревогата за малките и средните предприятия е нещо много обяснимо, но нека да изясним, че 90% от е, е, апаратурата, за която говорим, всъщност е произведена в Китай. Така че това, което желаем да постигнем е да стимулираме иновациите в Европа. Е, това ще бъде от е, полза за малките и средни предприятия и със сигурност и за големите предприятия, които също понякога използват е, инсталации и е, уреди, внесени от Китай. Така че всъщност с целият регламент и с всички забрани, които сме предвидили, ние ще помогнем реално на малките и средните предприятия. Не виждам и други от колегите, които се изказаха. Забраната в различни области ще помогне за едно по-добро развитие. за определени приложения. Така че забраната всъщност ще помогне за преодоляване на някои от е, регионалните е, различия, е, на някои от различията между отделните сектори. Чрез системата ние всъщност помагаме за така, хармонизиране на условията в различните области. Ако погледнете обема на емисиите, е, нека да си дадем сметка, че има различни видове емисии, естествено, но achieve within the current quota system. Но до 2030 година ние едва ли ще можем да постигнем истинско радикално изменение, но след това до 2050 вече ще можем е, да постигнем едно намаляване на вредните емисии най-малко от 60%. Забраната за обслужване, за която говори и Рихард Зевер, ние ще се опитаме е, да е, тя да бъде в един е, последователен вид, да бъде съобразена с техническите възможности и с възможностите и на подребните търговци, и на подребните производители и така нататък. Така че е, е, ще обмислим абсолютно всички аспекти и всички неща, които ви тревожат е, и които действително могат да затруднят прекалено много хората, но трябва да постигнем е, резултат в тази област. Благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички колеги, които се изказаха и на първо място и на комисията. Благодаря на Бас Айкот. Важно е, естествено, да се изкуват компромисите и да можем с едни разумни компромиси да влезем в пленарна сала. Гласуването е, ще бъде на 19 юни тук в комисията, а след това вече ще видим е, кога е, досието ще влезе в пленарна зала. Благодаря за тази дискусия и сега преминаваме направо към точката, за която докладчик ще бъде Катрин Барни. Okay, thank you. Sandrine Bellier, you have the floor, please. Merci, Monsieur le Président. Euh, Думата има Сандрин Белие. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да почна с две предварителни забележки. Първо искам да уточня, че имаше корекция относно изложенията на мотивите на регламента в английската версия на текста. И на второ място искам да уточня, че да, днес в представенето си ще говоря и за двата доклада, за които отговарям, а именно доклада за ратификацията на протокола от Нагоя, както и за проекто регламента, свързан с тази ратификация. Нека да се върнем с няколко думи на контекста. Няма да се спирам на подробности. Ще ви припомня само, че борбата срещу загубата на биологич, биологично разнообразие е отговорност на всички нас и трябва да бъде сред приоритетите ни както на европейско, така и национално равнище. Загубата на биологично разнообразие непрестанно се увеличава. Над 20 и 6000 видове са заплашени от изчезване всяка година. 60% от екосистемите са се състоянието им се е влушило през последните 50 години. Изправени сме пред безпредседентна криза, която ще има своята цена от екологична, социална и економическа гледна точка. Ако не действаме, ще поставим под въпрос услугите, идващи от екосистемите, които ни гарантират качество на водата, качество на въздуха, продоволствена сигурност и перспективи за нови а, научни иновации, в частност в областта на здравеопазването. Предвиждат се загуби от 50 милиарда евро, ако не действаме до 2050 година или за да ви казвам 50% от световния БВП. Или да ми казвам, ако не действаме също загубата на биоразнообразие, това ще има много тежки последици. Ето защо трябва да се научим да споделяме и да гарантираме равноправеност, равноправие на достъпа до биологично разнообразие по целия свят. Това беше гласувано в резолюция приета от нашият парламент преди една година. Там се казва, че биологичното разнообразие представлява със сигурност огромен резервуар за потенциални нови научни открития за напредък и подобряване живота на хората. Да се върнем на протокола от Нагоя. За да спазваме международните си ангажименти, Европейския съюз трябва от една страна да ратифицира протокола от Нагоре и от друга страна да се здобие с нов законодателен акт, който да отговаря за достъпа и справедливото и равноправно споделяне на ползите от използването на генетични ресурси, свързани с тях традиционни познания. Европейския съюз изигра много важна роля за приемането на протокола от Нагоя през 2010 година. Европейският парламент изигра много важна роля с активно участваща делегация, ръководена от колегата Йолайнен. Ние също така насърчавахме държавите членки и комисията да играят водеща роля и да имат един глас под егидата на госпожа Деланке. Протоколът е един от трите стълба на новата стратегия за биологичното разнообразие, вписваща се в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 година и предвид провалите до момента се изгради нова стратегия за идните 20 години. Припомням ви, че през последните че в предишните три години Европейския съюз играеше водеща роля в преговорите в рамките на ООН и е много важно ние да продължаваме да играем същата роля на следващата конференция през 2014 година в Южна Корея. За целта трябва незабавно да приемем нови законодателни актове, които да ни дадат възможност да ратифицираме протокола от Нагоя. А освен, че трябва да вземем участие в международните преговори, Европа има и собствени важни интереси, тъй като много отрасли са засегнати от, от на генетични по ресурси, като например хранително-вкусовата, козметичната, фарма... фармацевтичната промишленост, но и не само, тъй като имаме много дълга историческа традиция с ботаническите градини, с големите колекции и с множеството научно-изследователски институти. Ето защо трябва да осигурим равноправен достъп до генетичните ресурси, които се намират най-вече в южните, в страните от Южното полукълпо. Ето защо трябва да засилим отношенията на доверие с тези страни. Важни са принципите на справедливост и равноправие, на което държат нашите граждани в контекста на економическата, морална и етична криза в Европа и Европейския съюз. Нашата економика трябва да отговаря на ценностите, на които държим, а именно равноправеността, споделянето, запазването на биологичното разнообразие и уважението към човешкото достоинство човешкото здраве. Възоснова на тези принципи и възоснова на предложението на комисията, целта ни е да се придържа нашият нов законодателен акт, да е възможно е бързо до духа и буквата на протокол на Нагоя. Председателят, извинете, Сандри, не можете да говорите малко по... Малко по-тихо, тъй като трудно чуваме превода по-тихо. Извинете. Просто това е един, една тема, която много ме вълнува и за това влагам цялата си енергия, за да ви убедя, за да не остане никакво съмнение колко важно е да ратифицираме протокол от нагоре и да постигнем възможно най-амбициозен регламент. Alors je vous disais, mes propositions vont dans le sens du respect des valeurs de l'Union européenne. И така предложението ни спазват ценностите на Европейския съюз въз основа на предложението на Европейската комисия. Целта е регламента да е възможно най-близо до текста на протокола от Нагоя, за да гарантира на всички действащи лица на европейско равнище, малки и големи, улеснен достъп до генетичните ресурси, правна сигурност и защита от всякаква нелоялна, нелоялна конкуренция. Едновременно с това трябва да има ясен, ясна рамка на европейско равнище, която да гарантира устойчивото развитие опазването на биологичното разнообразие и предоставянето на генетичните ресурси до най-голям достъп техни, най-голям възможен брой техни ползватели. През октомври миналата година Европейската комисия представи проект за регламент, свързан с достъпа и споделянето на ползите от а, използването на генетични ресурси. Той се основава главно на третия стълб на протокола от Нагоя, а именно задълженията на ползвателите. Десет 17-те члена на проекто регламента се основават на този трети стълб. В член 4 се определят задълженията на ползвателите, в член 7 се определят отделните задължения в рамките на цялата верига, в член 9 са задълженията на ползвателите и в член 11 се изреждат санкциите в случай на неспазване на тези задължения. Продължението на Европейската комисия е добра, солидна основа за създаване на една ефективна европейска верига, но този, това предложение е недостатъчно, защото там не се постига въпроса за споделянето на ползите. Липсва простота а, и яснота в системата, предложена от Европейската комисия. Ето защо по-голямата част от моите предложения имат за цел да се приближим възможно най-много до текста на протокола от Нагоя, от една страна, а от друга страна да а, се съсредоточим върху основната ни цел, а именно опазването на биологичното разнообразие чрез механизма за достъп и споделяне до неговите ресурси. Важно също така да отговорим на очакването на различни действащи лица въз основа на техните нужди и проблемите, с които се сблъскват. Много е важна проследимостта на използването генетични ресурси по цялата верига. Това е изключително, изключително важен елемент, за да може генетичните ресурси да облагодетелстват всички европейски граждани, всички предприятия, малки и големи, започвайки с колекциите и научните институти, насърчавайки по този начин научните изследвания, без разбира се това да е в ущърп на държавите, откъдето идват генетичните ресурси. Ето защо в 6 точки ще ви представя основ основните си предложения. Предлагам най-напред да се запише задължен... целта за опазване на биологичното разнообразие, както е записано в член 1 на протокола от Нагоя, за да си знаем всички каква е основната ни цел и основното ни предизвикателство. На второ място предлагам да се преразгледат определенията, като се вземат дума по дума пред определенията от протокола в Нагоя и от Конвенцията за биологично разнообразие, там където е имало много промени, сравнени с определенията на комисията. Предлагам също така да има и принцип за забрани. Основният ни подход се основава на доверието, но трябва да се предвидят и санкции в случай на неспазване на задълженията. Ето защо предлагам Европейският съюз да, да даде правно определение на нарушението биопиратство включително и в рамките на съответният регламент и транспониране на съответните разпоредби в наказателния кодекс на държавите членки. Съгласно протоколът от Нагоя, предлагам чрез редица изменения да се подобри гарантирането на веригата на генетичните ресурси. Всеки ползвател трябва да сключи нов договор, ако, изпол... ако той използва генетичните ресурси за друга цел, сравнение с предишната, или ако до сега не е имало договор за използването на съответния генетичен ресурс. По този начин ще се гарантира цялостта на системата. Ще се гарантира също така и е, истинско, справедливо и равноправно споделяне на ползите, което е в интерес на всички ползватели. Ако няма как да се изключи договор е, съгласно подкона нагоре, какъвто е случая с те наречените исторически генетични ресурси или генетичните ресурси, които са извън националната юрисдикция на съответната държава членка. Предлагам да се внесат средствата в един фонд на Съюза с поделяне на ползите. То ще бъде част от едно международно усилие за споделяне на ползите, както е предвидено в член 10 от протокола на Нагоя и ангажимент, и който представлява ангажимент поет от Европейския съюз в рамките на международните преговори. И накрая смятам, че трябва да се спрем на контрол, определен в член 7, както и на разрешителните, за да се предвиди процедура за нотификация съгласно протокола от Нагоя в случай на подаване на заявка за патент за продукт, който съдържа генетичен ресурс. И за да се допълни цялата тази схема, трябва да има и просто осведомяване или нотификация при навлизането на нов генетичен ресурс в европейската система. Това изискване не представлява увеличаване на бюрократичното бреме, дори напротив, то ще улесни процедурата за контрол, предвидена в член 9 и по този начин ще опрости и намали разходите както за държавите членки, така и за предприятията. На този етап нямам никакви съмнения, че Европейският парламент ще подобри предложението на комисията и че ще постигнем ефективно, ефективна ратификация на протоколът от Нагоя. Благодаря на докладчиците в Асянка, благодаря и на различните членове на нашия екип, които ще ни помогнат да надхвърлим добрите намерения и добрите и хубавите думи и да постигнем едно реално прилагане на, този закон, на това законодателство за опазване на биологичното разнообразие, гарантиране на равноправно споделяне на ползите. Благодаря ви. Uh, and... Благодаря, Сандрин. Благодаря ти за ангажираността и ентусиазма в работата по този наистина много сложен от правна гледна точка въпрос. Сега ще дадем думата на докладчиците в сянка на политическите групи. Не всички са тук в залата, но отсъстващите ще бъдат представлявани от други колеги. Госпожа Аюсо ще се изкаже от името на госпожа Готиерес. Благодаря, господин председател. Да, ще се изкажа от името на госпожа Готиерес, която трябваше да си тръгне. Първо, позволете ми да поздравя докладчика за ентусиазма й. Тя наистина вложи изключително много ентусиазъм и огромни усилия в работата по този доклад. Целта на доклада е прилагането на протокола от Нагоя в Европейския съюз. Идеята на доклада е не да се внасят промени в протокола. Всички предложения на комисията и на Европейския парламент трябва да са до голяма степен съзвучие с протокола. Измененията на докладчика обаче като че ли са насочени към промени в протокола. Те изместват акцента от протокола и са опит за уреждане на положението с генетични ресурси които не попадат в обхвата на суверенитета на Европейския съюз. Във връзка с това докладчицата е внесла изменения за разширяване на приложното поле на делегираните актове, така че комисията да може да внесе съответните изменения. Но според нас това е прекомерно. Протоколът от Нагоя урежда само онези генетични ресурси, които попадат в юрисдикцията на държавите членки и не бива да излизаме извън тези рамки. Затова и не можем да приемем измененията на докладчика. Ако изместим акцент 10% от протокола. Ако излезем извън рамките поставени в него, то тогава е явно, че няма да го спазваме. Предложенията на докладчика за санкциите. Не знам до каква степен тези санкции биха били законосъобразни. В протокола има редица инструменти, които могат да бъдат доразвити. Важно е да се предвидят определения, които да допринесат за прилагането на протокола. Каталозите на генетични ресурси са много важни за държавите членки и за трети страни. Те са уредени в член 7 от протокола. Тук трябва да се работи допълнително, за да може да се упражни по-добър контрол върху използването на генетични ресурси. Трябва да повишим капацитета за инвестиции, най-вече в областта на тези генетични ресурси, уредени от протокола. Тук според нас парламентът и комисията трябва да положат законодателни усилия. Научно-изследователската дейност е от основно значение. Тя ще се нуждае от адекватно финансиране, което и трябва да предвидим. Едно от измененията на госпожа Гутиерес визира точно това. Благодаря на госпожа Аюсо. Следващият оратор е Критон Арсенис, който ще се изкаже от името на Павел Бог. Благодаря. Ще прочета бележките, които ми даде господин Бог. Той не може да присъства днес. След това ще добавя и мои лични коментари. Справедливото разпределяне на ползите е много важно за редица сектори в Европейския съюз, като например научно-изследователски институции, фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, зелените технологии, животновътството, биологичния контрол и промишлените технологии. Предложението на комисията се съсредоточава най-вече върху използването на генетичните ресурси и достъпа до тях. Колегата благодари на докладчицата за доброто проекто предложение. Приветства промените в определенията, тъй като определенията трябва да са в съзвучие с протокола от Нагоя, трябва да са по-точни от предложените от комисията. Колегата подкрепя предложението на докладчицата за повече правна сигурност и за предсказуемост, що се отнася до достъпа до генетични ресурси. Господин Бог упоменава също, че има някои въпроси, като например обратното действие, които трябва да бъдат доуредени. Обратното действие е особено важно. Според комисията Актът не бива да се отнася до генетични ресурси, които вече са в колекциите на Европейския съюз. Онези генетични ресурси, които са непроследяеми, също не трябва да попадат в обхвата на предложението трябва да се провери какво ще е въздействието му върху европейската конкурентоспособност. Всяка нова форма на използване, която не е била уредена до момента, би следвало да е обект на справедлив и равноправен достъп. Господин Бог твърди, че трябва да се направи много сериозна разлика между ползи от генетични ресурси и ползите от свързаното с тях знание. А що се отнася до от целостта на веригата на използване, това е особено важно. Системата от проверки, предложена от докладчицата, ще допринесе за постигането на тази цел – предложението се основава на изпълнението на ангажиментите по протокола от Нагоя, а не цели неговото усъвършенстване. Затова трябва да сме много внимателни във връзка с всички нови ангажименти, които се налагат на Европейския съюз. И накрая позволете ми да благодаря на докладчицата и да я приветствам за извършената от нея работа. Благодаря, Критон, и за личните ти коментари. Сега ще дам думата на себе си от името на либералите. Um, uh, ще започна с благодарности както към комисията, така и към докладчика за чудесната работа. Ние би трябвало да съзнаваме, че това е последният етап от е, дългогодишна работа, десетилетия, е, в които Европа се е опитвала да постигне нещо по-добро по отношение на опазването на ресурсите на нашата планета при преговорите с останалите участници в преговорите. Наистина много сложен процес на преговори. И аз ще подчертая основната цел опазването на биологичното разнообразие и ще посоча, че искрено се радвам, че е, чрез протокола от Нагоя ние всъщност ще можем да постигнем действително е, едно по-добро бъдеще по отношение на биоразнообразието. Би трябвало да гарантираме за университетите, за а, публичните а, е, органи а, е, достъп до генетичните ресурси. А, е, една, те съдържат огромен потенциал. Имаше и няколко въпроса, които бяха подчертани и от докладчиците в сянка, и от самия докладчик. Аз подкрепям безрезервно намерението на докладчика да прокара идеята за свързване с превенцията с отказа от определени действия, най-вече по отношение на запасването на дървесните видове и дървесината. Нещата трябва да се свързят и с съответните директиви, защото са необходими и санкции. Направо се обръщам към комисията. Какво мислите по този въпрос? нямаше е, много е, така, развитие по отношение на тези списъци. И би било интересно да знаем какво е отношението и на комисията, и на съвета. Така че е, аз се обръщам сега и към докладчика, и към комисията. Как от гледна точка на законодателството, на правната сигурност, е, и за индустрията, и за а, академичните среди, и за а, публичната администрация ще а, действаме, така че действително да има правна сигурност и да сме в съответствие с конвенцията за опазване на биологичното разнообразие. А по отношение на а, генетичните ресурси, аз съм наясно, че те вече са обхванати в бази данни. така че при положение, че вече имаме толкова много данни събрани в, за генетичните ресурси в банките данни. Как ще се постигне тази ретроактивност? САЩ не се е присъединил към Конвенцията за биологичното разнообразие. Как ще се действа по отношение на американски компании, които се опитват да внесат и да пласират на европейския пазар продукти, които съдържат генетични ресурси? Ще обхванем ли, присъединявайки се към конвенцията и протокола, е, на практика и е, вноса на американските компании. Това няма ли да окаже определено въздействие на е, взаимоотношенията ни с САЩ? По същия начин, както и въпросите свързани с денежното облагане. Нещата трябва да се обмислят много добре. Предлагат се и е, различни е, така, органи или групи, които е, ще извършват контрол, ще извършват проверки по различни въпроси. Питам се, можем ли да си позволим този лукс да създаваме допълнителни структури? Може би трябва да се спреми и на въпроса дали някои от предприятията не трябва да бъдат изключени от регламента, от неговия обхват. Отваряйки една вратичка и създавайки, така да се каже, дерогация, няма ли да има неблагоприятно въздействие, няма ли да има и критична реакция от страна на някои сектори, които така и така вече са обхванати, покрити са от е, уредбата. При всички положения много ми харесва идеята за създаването на фонд за споделяне на ползите, укрепване на глобалния многостранен процес и така нататък. Е, ние така и така имаме, така да се каже, един временен фонд, от който финансираме подобни е, дейности, е, защото сме осъзнали много давна, че става дума за загуба на биологично разнообразие и на ресурси, които са жизненно необходими за нас, но създаването на един постоянен фонд ще бъде естествено по е, добрия вариант. Ана Росбах има думата сега. Ще говоря на датски. Нека да благодаря първо за ангажимента на докладчика. Имаше вече семинар по тази тема А, и ние, докладчиците в Шенка и е, членовете на бюрото участваха, за което благодаря. Всъщност, е, една голяма част от езиковите версии не бяха на разположение до тази сутрин е, или понеделник сутрин. Всъщност, така че сега вече разполагаме с превода на нашите езици. Докладът е обемист, е, така че трябваше да е, работиме в съкратени срокове и последните обяснения към текста се получиха вчера на е, различните езици. В бъдеще когато докладът е, е, в езиковите е, версии пристигне с закъснение, би трябвало просто да отложим дискусията, за да могат всички да се подготвят добре. Така, това е предложение за бъдещето. Много хубаво е, че се цитира протокола от Нагоя. Докладът общо взето е добър. Струва ми се обаче, че комисията надхвърля рамките на протокола от Нагоя и това създава проблеми. Разширява се дефиницията на понятието генетични ресурси в сравнение с конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. Моята група смята, че не всички части на протокола от Нагоя трябва непременно да се транспонират в е, законодателство на Европейския съюз. Така че по отношение на принципа на субсидиарност ще подчертаем, че правомощията по отношение на генетичните ресурси трябва да останат на равнище държави членки. И това би трябвало да се запази като принцип. Предложението на комисията и Докладчикът е, е, в своя доклад променят нещата. Ние във всеки случай не смятаме, че ресурсите в отделните държави са твърде различни и за това е, държавите членки сами най-добре ще могат да вземат правилните решения. Била съм и в Бразилия и на други места – Разговаряла съм с представители и на е, индигенното население и на място човек се убеждава най-добре колко различни е, са навиците, традициите по отношение на различни растения, листенца и така нататък и начините по които те се използват за различни цели. Така че това би трябвало да се запази. А, трябва да съобщя, че според мен предложението на комисията в това отношение е по-добро, отколкото измененията на докладчика. Някои от предложенията, включени от докладчика, като че ли могат да постигнат тъкмо обратния ефект на това, което е целим. Не бива в никакъв случай е, така, нещата да се изместват. Би трябвало да запазим правомощията в Европа, но на равнище на национ... национална държава. И още нещо. 26 000 видове ежегодно отмират и това е нещо ужасяващо. Съгласна съм с докладчика. Същевременно населението расте и населението иска да се храни. Потребностите на това население се увеличават, затова са ни необходими по-големи площи за производство на а, храна. Много сложен е проблема, но съвсем ясно е, че трябва да решим проблема, защото ако не намерим решение на проблема, <coughs> нещата просто излизат извън контрол по отношение на биологичното разнообразие. No other... Благодаря ви, госпожо Росбах. Няма други записали се за изказване. Така че на този етап бих искал да дам думата на представителят на Европейската господ... комисия, господин Стилстар, ако не се лъжа. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да дадем нашето мнение по този доклад. Благодарим и за многото уместни въпроси, на които ще се опитаме да отговорим. Всъщност ще дам думата на колегата, който ще им отговори. Благодаря и на госпожа докладчика, която с пълно право и много добре описа общият контекст, в който работим, а именно постоянната загуба на биологично разнообразие. И тя и председателят а, с право отбелязаха, че говорим за много важна тема, а именно запазването на екосистемите и цялата област на биологичното разнообразие и действително ми се струва, че започваме да, да постигаме напредък след години на международни преговори. Вече сме на етапа на изготвяне на законодателството. Остава само то да бъде приложено на практика. И разбира се, в проекто в етапа на изготвяне на законодателството трябва да вземем предвид и правилното му прилагане. В нашето сгодно предложение се предвиждат условията за достъп до генетични ресурси в Европейския съюз и споделянето на ползите с собствениците, с носителите на тези ресурси. Бяха обсъдени различни варианти за прилагане. Предложението търси равновесие между интересите на ползвателите и на притежателите. Тоест, от една страна се гарантира достъп до генетични ресурси на всички, от друга страна се опазват интересите на притежателите на тези ресурси. Също така се търси правна сигурност за транзакциите, сделките, които се осъществяват, което е много важно предвид научно-изследователската дейност, основаваща се на генетични ресурси. В комисията смятаме, че правилата за съответствие, които трябва да защитат правата на, на носителите на генетични ресурси, трябва да допринесат за, за справедливото споделяне изкочихме оценка на въздействието и консултации за заинтересованите страни и вярваме, че предложението ни в настоящият му вид представлява възможно най-добра възможност споделя да на ползите съгласно протоколът на Гоя. Ние предлагаме една система, свързана с задължението за полагане на грижа, която се прилага и в регламента за дървеният, за дървесинът и дървеният материал. Ние сме се вдъхновили от части от а, тази разпоредба. Трябва да се гарантира научно-изследователската дейност въз основа на генетични ресурси, като се гарантира, че тези ресурси са били получени по законосъобразен начин и че са сключени надежни договори между ползвателите и предоставящите географ... генетичните ресурси. ползвателите имат задължението да се здобиват с информация за генетичните ресурси, които ползват, да я опазват и да я споделят. Трябва да намалим бремето за ползвателите, тъй като те ще разполагат с цялата днешна информация в самото начало на веригата, т.е първият ползвател ще разполага цялата информация. Оттам нататък задължението е да я предава надолу по веригата. Разбира се, тази а, дължима грижа се съпъства с задължения за контрол. И затова системата ни на дължима грижа се допълва с а, контролни точки на тези етапи, ползвателите трябва да предоставят необходимата информация за генетичните ресурси, които използват. Изготвяме всички тези разпоредби по начин, който да гарантира, че тежестта в варигата е правилно разпределена, като определяме, като делим особено голямо внимание на научно-изследователските институти и малките средни предприятия. Стремим също така да намалим и тежестта за контролните органи чрез споделяне и признаване на най-добри практики, например. А сега с ваше позволение ще дам думата на колегите, които по-добро от мен могат да отговорят на въпросите ви. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на някои от конкретните въпроси, които бяха зададени, както и ще кажа няколко думи по някои предложените от докладчика изменения. Относно сроковете, ние обхващаме генетичните ресурси след влизане, които се, започва да се използват след влизане в сила на протокола. Ние смятаме, че това е съгласно разпоредбите на протокола, където не се предвижда обратно действие и смятаме, че по този начин се гарантира добрата правна сигурност. Питате дали е възможно от правна гледна точка да се предвиди обратно действие. Разбира се, законодателя може да вземе решение до каква степен иска да заложи обратно действие. Ние обаче смятаме, че обратното действие не е полезно, както тук ще обясних. Какво се случва в момента с генетичните ресурси, които вече съществуват в Европа в колекции или генетични ресурси, за които е невъзможно да се получи информация за происхода съгласно член 10 от протокола в Нагоя? В се водят преговори в рамките на Конвенцията за биологично разнообразие, какво да се случи с този вид генетични ресурси. В член от протокол от Негоя се предвижда международен многостранен фонд за този вид генетични ресурси, което ще бъде отговор на проблема. Но тези преговори първо предстоят, защото след влизането в сила на протоколът на ГОЩ ще се обмисли как ще функционира един такъв глобален механизъм за взаимопомощ. Докладчикът обаче предлага да не се чака създаване на, на този механизъм, а да се създаде на европейско равнище подобен многостранен механизъм. Ние смятаме, че е по-добре да се изчака едно глобално решение в тази област, а не да избързваме с взимане на решение на европейско равнище. По отношение на дължимата грижа и забраната на биопиратството. първо в нашето предложение не се разпоръщат правилата за достъп, както ясно каза и колегата. Ние се занимаваме само с разпоредбите, свързани с ползването. Не се занимаваме с въпроса за достъпа, тъй като нямаме правомощия това е в съворените правомощия на държавите, членки на Европейския съюз. За момента ние можем да се разпоражим законодателно само върху ползването. И след внимателно разглеждане на всички възможности, предлагаме една система на дължима грижа, съпъствана с задължението за ползвателите да декларират и задължение на държавите членки да контролират и санкционират. Има баланс между член 4 и 7 от една страна и член 9 и 11 от друга страна. Според нас има добро равновесие, тъй като това е разходно ефикасен начин за контролиране на системата. Не смятаме, че разпоредбата може да бъде подобрена, ако се въведе и забрана съвместно с механизма за дължима криза. Смятаме напротив, че по този начин може да се възпрепятства достъпа и употребата на генетични ресурси. Освен това, за да има забрана, трябва да има международно определение какво е незаконно, какво е биопиратство, а за момента няма международно определение за биопиратство. И тук искам да се позова на становището на на Комисията по правни въпроси на Европейският парламент през януари 2013 година Комисията по правни въпроси подчерта, че най-напред трябва да се изяснят и консолидират определенията. Относно идеята за увеличаване броя на проверките, ние предвиждаме две проверки. Първата в началото на веригата, когато даден актьор започва да, изп... лице започва да използва генетични ресурси и в крайна на когато даден продукт, в който са използвани генетични ресурси, се пуска на пазара. Смятаме, че тези две проверки са достатъчни, тъй като задължението на държавите членки да проверяват не се свеждат само до тези две конкретни проверки. Според нас проверки от страна на държавата членка може да се прави на всеки етап от веригата на ползване. И по този начин смятам, че, смятаме, че системата е пълна и изчерпателна. Разбира се, законодателя може да вземе различно решение. Това зависи от вас и от съвета. По отношение на генетичните ресурси, които се намират в райони извън обхвата на националната юрисдикция, въпрос повдигнат от един от докладчите в Сянга. Припомням ви, че протоколът от Нагоя и Конвенцията за биологично разнообразие засягат само генетичните ресурси, които са под националната юрисдикция. В момента се води разискване из определяне в рамките на Охотската конвенция за система, свързана с генетичните ресурси, идващи от тези райони. Повдигнахте и въпроса какво се случва с предприятие, което идва от държава, не подписала подколът на Гола и конвенцията, когато то действа на територията на Европейския съюз неговата дейност ще бъде обхваната от европейско законодателство, дори и държавата по происход да не е подписала Конвенцията за биологично разнообразие и протоколът от Нагоя. Поднете и въпроса за някои отрасли, които бих искали да бъдат изключени от ложното поле на регламента. Разбира се, ние получихме същите искания за изключване или за по-различен режим на задължения в сравнение с другите ползватели. Протоколът от Нагоя обаче не дава такава възможност. Единствените изключения, предвидени в протокола Нагоя, са, са разписани в член 4, точка на протокола, където се постановява, че когато има специфична система на международно равнище. Тя се прилага не протокола, а единствената такава съществува по отношение на генетичния материал за растение за а, растения, използвани в хранително-вкусовата промишленост и те попадат в специфичен инструмент. Друг международен инструмент, който беше договорен след протокола от Нагоя през 2011 година, беше договорен в рамките на Световната здравна организация и се занимава с а, вирусите. Беше споменат и въпроса за субсидиарността. Въпросът за субсидиарността беше разгледан изчерпателно в нашата оценка на въздействието и беше обсъден с някои от националните парламенти, които поискаха от нас позиция и становище. Смятаме, че изготвянето на законодателство в областта на ползвателите трябва да приложим принципа на субсидиарност. По отношение на традиционните познания, разбира се, те също са под суверенитета на държавите членки. В нашето предложение разглеждаме традиционните познания само от гледна точка на ползвателите, т.е. когато тези традиционни познания, свързани с генетичните ресурси, идват от трети страни. Мисля, че отговорите всичките ви въпроси. Ако има и други, ще взема отново думата. Ще отговоря само на въпроса ви относно директивата за опазване на околната среда в наказателно-правни дела. Всъщност отговорът е двустранен. Както каза и колегата, комисията е против включването на определение за биопиратство и въвеждането на забрана, така че очевидно е, че ако сме против забраната на биопиратството, ние сме и против изменението на съответната директива. А, Второ, все още сме приключили консултациите на вътрешно равнище, но първоначалната ни оценка показва, че според, мес, според нас може да се стигне до е, конфликт с член 11 от предложената директива. Там се определят наказанията и има задължения за държавите членки да определят е, санкциите при нарушение по член 4 и 7. Ако обаче се включи и санкция за биопиратството, то а, може да се стигне до конфликт при транспонирането на националното законодателство и евентуално може да се стигне до решение за изм... измяна на директивата. Then I would like to give the rapporteur благодаря. Благодаря на целия екип на Европейската комисия за разясненията. Ще дам думата на Сандрин Белие за заключителни думи, като ще помоля да поговори и по двете точки и за ратифицирането на протокола от Нагоя. Така ще преминем веднага към следващата точка. Monsieur президент, oui, je conclurai sur, sur le, le point suivant, sur la ratification. Благодаря, господин председател. Ще обобщя и за ратифицирането на протокола от Нагоя. Благодаря на колегите и на докладчиците в Сянка за коментарите. Сигурна съм, че през едните седмици и месеци ще провеждаме много оживени разисквания. Иска ми се набързо да взема отношение по въпросите повдигнати от колегите. Първо, по въпроса за укрепването на системата на дължимата грижа, чрез въвеждането на санкции и ясно определени забрани. Аз лично черпя вдъхновение от директивата за незаконния внос както и от работата на парламента и комисията по изготвянето на определение за незаконния риболов, например. Знаем, ако подхождаме прагматично, че ако се основем на принципа на доверието, то новият механизъм ще послужи на всички използващи генетични ресурси на територията на Европейския съюз. Но знаем каква е човешката природа. Колкото и добра воля да проявяваме, винаги ще има някакви отклонения. онези, които прилагат мерките за дължима грижа, ще трябва да се възползват от една ефективна система. Но ще има и такива, които трябва да бъдат възпрени, защото няма да се придържат към системата за дължима грижа. Затова трябва и да има адекватни санкции. Говорих с редица заинтересовани страни в тази област. Има много слухове във връзка с биопиратството. Комисията е предвидила редица санкции и наказания. И изглежда по този начин тя ни дава възможност да дадем и определение на биопиратството. Не искаме то да се ограничава само с етичните си измерения. Определението на биопиратството трябва да бъде подкрепено и от наказателни санкции. Що се отнася до определението на биопиратство, знам, че се водят разисквания на международно равнище, но не би следвало, според мен, да допускаме, че парламентът в законодателната си работа не е способен да излезе с определение, да го подплати с съответните законови правила ако това вече не е било направено в международен контекст. Парламентът е съзаконодател и е длъжен да намери определение на биопиратството като се съобрази и с международните разисквания. Европейският съюз е водещ в областта на биологичното разнообразие. Успял е да си извоюва доверие, да легитимира действията си в международен план. Ето защо трябва и да сме в състояние да намерим определение на биопиратството. Така отново ще потвърдим, че проявяваме воля за изкореняването на тази практика. проверките и мониторингът. Комисията предлага проверки да се извършват, когато се подава заявление за пускане на пазара или когато е била извършена продажба. Предлагам и допълнителни проверки, а именно когато се извършва научно-изследователска дейност в началото на веригата. Това ще допринесе за правната сигурност. ще се повиши правната сигурност за стопански субекти или научно-изследователски институти, които понякога извършват научно-изследователска дейност в продължение на години и когато се стигне до етапа пускане на пазара, понякога тези субекти установяват, че не отговарят на изискванията. Предвиждането на допълнителна проверка на етап научно-изследователска дейност няма да вмени допълнителна тежест. Мисля, че тук би ни бил полезен член той би бил полезен за производителите, би бил полезен и от гледна точка на проследимостта. Държавите членки следва да извършват проверките и да упражняват контрол. И мисля, че въвеждането на една допълнителна точка за проверка ще доусъвършенства системата. Бе повдигнат един много важен въпрос, въпросът за обратното действие – проекто регламента не се урежда обратното действие като такова. Опитвам се да съм много ясна по този въпрос, но има генетични ресурси, които вече са налични и се използват за научно-изследователска дейност никъде не е постановено, че следва да бъде сключен договор относно тези генетични ресурси. Има такива, които в момента се използват само за научно-изследователска дейност, но ако в един момент започнат да се използват за пускане на пазара, за продажби, то тогава по силата на протокола от Нагоя ще е налице нова форма на използване. След влизането в сила на протокола от Нагоя, тази нова форма на използване ще попадне в приложното му поле. Но това няма да е обратно действие. Има още много въпроси, на които с удоволствие ще отговоря по-нататък. Ратифицирането на протокола от Нагоя от страна на Европейския парламент е още един въпрос. Ратифицирането зависи, разбира се, от приемането на регламента, който обсъждаме днес. Призовавам членовете на парламента единодушно да ратифицират протокола от Нагоя, който вече е бил подписан от всички държави членки, с изключение на две Протоколът от Нагоя е ратифициран от 16 страни, в това число Мексико и някои африкански страни. В заключение, нека заявя колко е важно за нас да ратифицираме протокола от Нагоя. Споменахте, че Съединените щати не са страна по Конвенцията за биологичното разнообразие. Но според мен протоколът от Нагоя ще стимулира международната конкуренция, ще стимулира определени отрасли, използващи генетични ресурси. В контекста на ратифицирането на протокола ще установим атмосфера на доверие между носителите на права в отделните държави. Ще гарантираме и устойчиво развитие, което е от интерес за всички, в това число и за трети страни. Крайният срок за внасяне на измененията е 24 май. На 19 и 20 юни ще се разгледат измененията. На 10 или 11 юли ще гласуваме по измененията тук в комисията, по ратифицирането ще гласуваме на 10 или 11 юли тази година. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Въпрос искане за устен отговор към комисията относно скрининга за редки заболявания сред новородените. Госпожа Уилмот, искате ли да вземете думата за уводно изложение или направо да дадем думата на комисията? Добре, имате думата. Благодаря ви. Е, за съжаление, след 10 минути ще трябва да ви напусна, тъй като имаме и е, изслушване по тази тема. Е, започнах да работя по да, темата в парламента още преди две години, е, тъй като Факт е, че тежката комбинирана имунна недостатъчност е пример за рядко заболяване, което може да бъде ефективно установено при раждане. Е, детето, е, родено с е, тежка и комбинирана имунна недостатъчност, няма действаща имунна система и би починало през първата година след раждането, ако не бъде диагностицирано. Въпреки това, заболяването може да бъде установено при раждането и диагностицирано. Тогава може да се започне с лекуване, което за щастие често е и успешно. Скринингът е необходим, той вече се практикува в някои държави. Така че а, а, лечението е много скъпо, много сложно, но а, тестът а, и а, своевременното своевременният скрининг би бил много разходоефективен. Би могъл да спаси много деца. За съжаление, е, ние е, до този момент нямаме е, една определена стратегия в това отношение, което да препоръчва на всички държави членки. Около 20 държави вече извършат такъв скрининг на новородените и следващите страни скоро ще се присъединят към тях останалите. Така че в някои от болничните заведения вече и на общо европейско равнище е установено сътрудничество, работи се е, в чудесни екипи и се постигат е, добри резултати. Съветът през 2009 година призна необходимостта е, и установи фактите, начина по който ги представям комисията също е наясно с съществуващия проблем, но Държа да подчертая, че тежката комбинирана имунна недостатъчност с кит е само един пример за рядко заболяване, което при един скрининг на новородените е, би могло да бъде диагностицирано рано и е, излекувано, така че пледирам към комисията да предприеме съответните мерки и да препоръча на държавите членки да извършват скрининг на новородените. Комисията. Госпожа Окуни, благодаря ви. Уважаеми колеги, Мирослав е, Миколавич не може да присъства днес на заседанието и затова ме помоли от негово име да се изкажа съвсем импровизирано, за което се извинявам. Аз имам думата, за да подчертая, че НБ подкрепя напълно доводите на госпожа Уилмът и нейната инициатива. Смятам, че действително трябва да работим за превенцията и за, нужни, за развитието на научно-изследователска дейност относно редките детски заболявания. НП напълно подкрепя тази инициатива. Благодаря ви. And, uh, Благодаря. Госпожа Парванова за групата на либералите ако е свършил с телефонното си опащане. ако сте кратка, госпожа Уилмът ще има време да чуе отговора на комисията. Okay, well, in, in that case, we immediately turn toward... А, добре, аз предлагам тогава направо да преминем към а, комисията. А, господин Райт, нали? Добро утро! Неонаталният скрининг е, е, трябва да се извърши веднага след раждането на е, детето с цел да се установят евентуални тежки заболявания. Действително, по отношение на Тежката комбинирана имунна недостатъчност, ние сме е, установили необходимостта от скрининг. Е, е, това въжи и за комисията и за съвета. Съветът се обърна с препоръка към всички държави членки да предприемат мерки за въвеждането на неонаталния скрининг но а, провеждането на скрининг на профилактични а, а, прегледи на населението, не само на новородените, е от правомощията на държавите членки. Много важен е обмена на добрите важни практики и установяването на мрежа от експерти по неонаталния скрининг на европейско равнище. Неонаталният скрининг е, е, е необходимост, е, която ние сме установили на европейско равнище, на национално равнище. Повечето държави са го въвели. Не е свързан с голямо натоварване на бюджетите. Процента от БВП не е голям при тези скрининги, но също времено се спестяват много средства за тежки и трудни лечения и се спасяват животи. Никоя от е, е, държавите членки всъщност не е възприела задължение за, в законодателството си за този специфичен скрининг за тежката е, комбинирана имунна недостатъчност, но той се практикува в е, повечето държави членки, както вие подчертахте. Становището на комисията е, че правомощията са на равнище държави членки, но на е, доброволна основа е, държавите членки би трябвало да проведат е, проучвания за необходимостта да направят неонаталния скрининг задължителен съобразно своето законодателство. Комисията ще се произнесе окончателно, след като е, изслуша е, и проследи работата на вашата е, комисия и на експертната група на, за скрининга и неонаталния скрининг през юни. Съжалявам, че не ви дадох думата още е, преди да изслушаме комисията. Може би и вие, господин Бокрос, е, желаете да вземете думата. Да, благодаря ви. Аз е, всъщност ще заместя Анна Розбах, е, която трябваше да напусне заседанието. Е, не е важно в крайна сметка в какъв е, реч ще говориме. Е, Важен е, е въпрос за неонаталния скрининг, който действително може да помогне много за лечението на тежката комбинирана имунна недостатъчност. Ние имаме на европейско равнище една обща дефиниция на по-малко от е, едно дете на 2000 е, е, страда от тежка комбинирана имунна недостатъчност. В Дания съотношението е едно към 5000. Но да, вярно е, че правомощията са на националните държави. През 2009 година комисията препоръча е, обмен на добрите практики по отношение на скрининга и в частност неонаталния скрининг. Освен това, бихте ли могли да запазите тишина, колеги? През 2009 година съветът се излезе с препоръка специално по отношение на тежката комбинирана имунна недостатъчност за издаване на европейски насоки за тестовете и начина на провеждане на неонаталния скрининг. През 2012 година комисията осъвремени информацията относно скрининга в е, Европейския съюз. И така давам думата сега на госпожа е, Вилмут е, да направи някои заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Вярно е, че има държави членки и региони, които провеждат тези тестове. Германия, например. Но а, специално, когато говорим за редките заболявания и за тежката комбинирана имунна недостатъчност, трябва да си дадем сметка, че децата умират, ако няма а, в кратък период след раждането а, диагностициране и не започне лечението. И също време трябва да си даваме сметка, че става дума за деца, които биха могли да бъдат лекувани и излекувани Разбира много добре, че става дума за правомощия в рамките на държавата член и на националното здравеопазване. Но когато става дума за живота на деца, ние не можем да оставим нещата единствено на доброволна основа и аз не смятам, че би трябвало отново да давам думата на Европейската комисия. Е, междувременно, е, да, при е, втория кръг от изказвания на депутати се поставиха и някои допълнителни въпроси, но ние ще имаме възможност и по-късно да чуем становището на комисията на малко по-късен етап. А сега ще дам думата на госпожа Парванова и госпожа Тейлър последващия въпрос към комисията. Госпожо Първанова, вие имате... Uh, Благодаря. Алкохолът е сред основните рискови фактори, допринасящи за хронични заболявания. Общо 60 на брой. Алкохолът води до увреждане на здравето. Средностатистическият европеец консумира 12,5 литра чист алкохол. Това съответства на 3 питиета на ден и е стойност два пъти по-висока от средната стойност в световен мащаб. Зависимостта от алкохола, хронични увреждания на мозъка и други здравословни проблеми, предизвикани от алкохола, оказват неблагоприятно въздействие върху отделните лица, но и върху обществото, тъй като се стига до загуба на производителност, отсъствие от работното място и така нататък. Следва да се намали консумацията на алкохол, за да се ограничат и предизвиканите от него вреди. Целите на стратегията за алкохола бяха постигнати само частично. Тя не бе конкретно насочена към увреждания, предизвикани от алкохола и хора страдащи от тези увреждания. Комисията заяви, че няма да актуализира стратегията си за алкохола. Във връзка с това искам да попитам дали междувременно не е променила мнението си. Освен това, що се отнася до признаването от страна на СЗО на алкохола като хронично мозъчно увреждане сам по себе си и обвързването на консумацията на алкохол с психически увреждания, как комисията ще намали консумацията на алкохол в процеса на борбата срещу хроничните заболявания? Как ще обвърже тези мерки и с стратегията си за психическото здраве? Каква е вашата оценка за промените в областта на политиката по отношение на тютюна? Как оценявате предложението на комисията относно етикетирането и спонсорирането? Как преценявате и използването на новите социални медии и на други нови средства за общуване и масово осведомяване. Провеждат се масови кампании, например насочени към пушачите. Това са кампании провеждани от Генерална дирекция Санко. Като се има предвид това, както и фактът, че алкохолът е основен фактор, причиняващ незаразни заболявания, как комисията ще работи за ограничаване на консумацията на алкохол. Социалните разходи и разходите за економиката са според проучванията 1,55 милиарда евро. Как смятате да предприемете мерки насочени към пазара на труда, конкретно към работното място, в взаимодействие с комисар Андор? що се отнася до достъпа до качествени медицински услуги, като се имат предвид тревожните данни за консумацията на алкохол по отношение на обществото и отделните употребяващи алкохол, като се има предвид също така, че алкохолизмът трудно се установява, трудно се диагностицира и също така в много ограничена степен се лекува. Какво ще предприеме Комисията за насърчаването на ранното диагностициране, на просветната дейност и на подпомагането на страдащите от алкохолизъм и техните семейства? Благодаря на госпожа Парванова. Ще дам думата на Ребека Тейлър, съвносител на въпроса. Карл Шлютер и господин Петърле също пожелаха да се изкажат. Моля да бъдете кратки, за да може комисията да отговори на въпросите, както и за да можем да се придвижим към последната точка от дневния ред за днес. Госпожа Тейлър, ще бъда съвсем кратка. Подкрепям казаното от госпожа Първанова. Мисля, че сега е подходящият момент за преразглеждане на Европейската стратегия за алкохола. Всяка една такава стратегия трябва да включва аспекти свързани както с общественото здраве, така и с вътрешния пазар. Благодаря. Дадохте чудесен пример за краткост. Господин Шлютер. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Госпожа Парванова, говори за социалните медии. През 2006 година този въпрос не бе толкова актуален, но към момента социалните медии реализират оборота в размер от милиони. В рамките на инициативата телевизия без граници въведохме забрана за рекламите на алкохол по телевизията през деня. Но какво ще предприемем по отношение на интернет? Сега въздействието на интернет е подобно на въздействието на телевизията в миналото. Имам и въпрос във връзка с контрола върху етикетирането на алкохола в рамките на етикетирането на хранителните продукти. Мисля, че е настъпил моментът да излезете с предложение. Времето изтича. Благодаря, господин Петърле. Благодаря, господин председател. Подкрепям инициативата на колегата Парванова. Вече от години се боря срещу рака на ниво тук в Европейския парламент. Знам, че алкохолът е сред рисковите фактори, предизвикващи ракови заболявания. Много от гражданите на Европейския съюз не правят връзка между раковите заболявания и консумацията на алкохол. Затова трябва да провеждаме кампании за повишаване на осведомеността им. Няма да навлизам в детайли, но при всички положения стратегията за алкохола трябва да се преразгледа, тъй като някои от целите, залегнали в досегашната стратегия, все още не са осъществени. Мисля, че стратегията трябва да бъде подсилена. Господин Райен от името на Европейската комисия – благодаря ви за въпросите и коментарите. Въпреки напредъка постигнат в държавите членки и на ниво Европейски съюз, алкохолът продължава да е сред основните заплахи за общественото здраве в съюза. Той предизвиква загриженост и по отношение на економиката, тъй като води до социална маргинализация и загуба на продуктивност. В рамките на стратегията Европа до 2020 година е много важно да се работи и по въпроса за алкохол, тъй като тази програма е насочена към насърчаване на конкурентоспособността и социалното сближаване. Въпросът е важен с оглед не само на публично, общественото, извинете, здраве, но и по отношение на превенцията. През 2006 година Европейският съюз изготви стратегия за ограничаване на вредата от алкохола. В нея бяха очертани пет приоритета за държавите членки, по които действията им би следвало да бъдат координирани и да бъдат допълнени от действия от страна на Европейския съюз. Тези конкретни области са подпомагане на младежите, и осведомителни кампании за вредата от алкохола. Има няколко стратегии за подпомагане, като например политики на държавите членки и възможност за координиране и сравняване на тези политики. Има и други инициативи, които осигуряват участието на заинтересованите страни и обществото. Те могат да работят заедно, за да ограничат вредите от алкохола. Възложихме независима оценка на прилагането на стратегията между 2006 и 2012 година. Този анализ показва, че приоритетите в рамките на стратегията – са били актуални, както и че са постигнати резултати при подпомагането на държавите членки. Но до момента няма промени по отношение на вредите, предизвикани от алкохола или тенденциите в консумацията на алкохол. Като цяло анализът потвърждава, че стратегията за алкохола е полезна и необходима. Показва също, че трябва да се предприемат действия и да се координира на европейско равнище. В бъдеще трябва да се продължи работа за насърчаването на държавите членки. Много скоро ще бъдат публикувани резултатите от този анализ. Те ще залегнат в работата на комисията на държавите членки и на парламента. Свръхконсумацията на алкохол е сред основните рискови фактори, предизвикващи хронични заболявания. И за това, докато се вземе каквото и да било решение за, стратегията, за бъдещето на стратегията, комисията трябва да продължи да прилага настоящата стратегия, трябва да повиши нейната ефективност, като си извлече полуките от полуки, извинете, от миналото. Процесът на работа по хроничните заболявания ще приключи в края на тази година. Ще има и съответните заключения на съвета. В светлината на тези заключения през декември комисията ще предложи бъдещи мерки в областта на предотвратяването на хронични заболявания. Сред хроничните заболявания са и раковите заболявания, както и аспекти свързани с психическите разстройства. Европейският кодекс за раковите заболявания визира връзката между консумацията на алкохол и раковите заболявания. Може би трябва повече да поставим ударението върху това послание през идните години. Няколко думи за кампаниите. Говорихте за кампанията против тютюнопушенето. Проблемът с а, инициирането на нови кампании е свързан с финансирането. И тук трябва да упомена многогодишната финансова рамка. Като цяло все повече се ограничават ресурсите. Ще трябва да разгледаме въпроса за инициирането на нови компании в светлината на тази тенденция. Етикетирането и по-точно предупрежденията относно здравето върху етикетите. Разговаряме с партньорите си във форума Алкохол и здраве. Разговаряме за различните видове етикети, които се използват към момента. Обявили сме тръжна процедура за оценка на въздействието на предупрежденията относно здравето върху потребителите. Възложили сме тръжна процедура за изготвянето на доклад по тази тема. Той ще бъде публикуван през тази година. Правилата, които ще се въведат за производителите на алкохол, трябва да са приложими тук на общо европейско равнище. Имам предвид международните правила. Подобна е и ситуацията във връзка с рекламирането. Поети са доброволни ангажименти на ниво форум алкохол и здраве. Те също ще бъдат обсъдени от комисията. Говорихме и за европейското законодателство за медиите и рекламите. Ще бъде извършено проучване не само за рекламите, но и за новите форми на комуникация, за които дават възможност информационните технологии. Това проучване ще даде възможност за проучване на въздействието на новите видове реклама и върху децата. Насоки за работещите в сферата на здравеопазването. В момента се работи по изготвянето на инструмент за подпомагане на инициативи в тази област. Професионалните организации могат да поискат помощ по програмата за здравеопазването. Благодаря ви, господин Райан. Виждам, че нападаме с времето, но виждам, че госпожа Парванова иска думата. Мога да ви дам не повече от минута за заключителни бележки. Благодаря ви. Имам а, само процедурен коментар към председателя. Може ли нашата комисия да реши да изготви резолюция предвид факта, че настоя... настоящата стратегия вече е изтекла? А според мен е изключително важно да вземем решение да насъчим комисията да поднови стратегията или просто да подкрепим до сегащата си позиция. Председателят, това е въпрос, който трябва да се разгледа от координаторите и предлагам да се обърнете към вашия координатор да включим тази точка в дневния ред на заседанието на координаторите, но ми се струва, че няма много шансове, тъй като сме към края на мандата и дневният ред е доста натоварен, но обърнете се към координатора си. И така приключваме с разглеждане на този устен въпрос и продължаваме с последна точка от дневния ред. Става въпрос за размяна на мнение с Европейската комисия, с арбитража между инвеститорите и държавата. И давам думата на Критос Аксенис. Критон Аксенис. Благодаря ви. Това е един въпрос, който изключително много тревожи работната група на партията на социалистите и демократите, членове на комисията на по околна среда. Обсъдихме този въпрос на срещата ни тази седмица и бях определен от координаторът ни за говорител по този въпрос. Сега какъв е проблемът? След влизането в сила на договорът от Лисабон, споразуменията, в които има клаузи за защита на инвеститорите, могат да се изключат се прехвърля, е, задължението се прехвърля от държавите членки към Европейската комисия, към Европейския съюз. По този начин се гарантира, че споразуменията са по-демократични, защитават правата на човека и околната среда. Но форматът, който беше избран за прилагане на това ново правомощие на Европейския съюз пре, чрез Европейската комисия споразумението между Европейския съюз и Канада, се оказа решение, което не защитава в същото висока степен околната среда и на практика нарушава демократичните принципи. Механизмите за разрешаване на спорове между инвеститори и държавата би трябвало да защитават инвеститорите. А кой инвестира по света? Ако погледнем първите 10 инвеститори, Хонг-Конг, Китай с близо 80 милиарда Сингапур и тъй нататък. Европейския съюз и защото Европа не фигурира в този списък или по-скоро е много по-надолу в този списък. Така че трябва да сме наясно, че вече не живеем през 80-те години. Европейския съюз е в криза и ние не инвестираме. Дори и държавите в най-добро економическо състояние в Европа днес не инвестират. Но не става въпрос, чи е интерес ни защитаваме китайските или нашите. Въпросът е дали защитаваме интересите на гражданите или интересите на мултинационалните компании. Ще ви дам няколко примера, някои много важни цифри. През 1999 година общият размер от инвестициите на световно равнище възлизаше на 2 трилиона щатски долара. През 2011 година 21 трилиона щатски долара. Днес сме стигнали до над 120 международни компании, които разполагат с много голяма мрежа от инвеститори. Или казвам с други думи, има много голяма опасност при сключване на неподходящо споразумение с Канада или Съединените щати, например, това, този факт, това споразумение може да се използва от всяка компания по света, дори и седещо да не се намира в Европейския съюз или в Штатите, благодарение на нейните дъщерни дружества или филиали. този начин се дава възможност на предприятия да успорват съдебно решения навсякъде по света. Как могат да го направят? Дава се възможност само на предприятия и то на чуждестранни предприятия да успорват всяко едно споразумение, което ние сме договорили в тази зала, на всяко споразумение, подписано от Европейския съюз, не в съдилище в Европейския съюз, не в национално европейско съдилище, а в арбитражен съд. Както знаете, това е състава на арбитражните съдилища се променя постоянно. И именно този арбитражен съд ще вземе решението дали нашето решение и използването, което ние сме сключили, е правилно или не. Цената ще бъде много висока, Предполага се, че може да достигне дори 13 мили, милиона на държава за съдебно дело. Ще ви дам пример. През 2003 година Чешката република беше сключила такова споразумение, беше позаведен иск и се наложи да плати компенсация от 300 милиона евро. 10% лихва. Това са обещетения, които много трудно могат да си позволят държави, които днес се намират в криза. Ще дам още един пример. Филип Морис оспори регламента за чудновите изделия, в Австралия. Филип Морис се възползва от едно споразумение, което съществуваше между Австралия и Сингапур, тъй като една дъщерно дружество на Филип Морис беше седалище в Сингапур. Нямах в Австралия, а в Сингапур. И в Сингапур се възползва от тази клауза за защита на инвеститорите. По този начин успори законодателството за опростените опаковки, което обсъждаме ние в момента – Австралия също обсъждаше преди да приеме решението. Филип Морис не успява в националната съдебна система на Австралия и затова сега се опитва да успори това решение чрез международния арбитраж. Друг важен въпрос е финансирането от трети страни. В случаите, когато хедж фондове финансират предприятия, залагайки на фактът, че нашето че ние ще загубим в арбитражното, в арбитража. Пример е в Германия през 2009 година в Харнбург беше взето решение, че в пристроителството на нова електроцентрала трябва да се спазят специфични изисквания и стандарти по отношение на водосъмдяването. Компанията, която трябваше да построи електроцентралата, успори това решение в Международен арбитражен съд и успя да се освободи от задължението за спазване на тези стандарти, наложени от Хамбург. В момента същата тази компания оспорва чрез арбитражен съд постепенното излиз... излизане на Германия от ядрената енергетика. Стига се до спорване на толкова важни решения, взети от държавата. За първи път подобно спорване в арбитражни съдилища може да касае и европейското законодателство. До момента можеше да има спорване само на националното законодателство, ако има споразумение между дадена държава членка и трета страна. В момента обаче има опасност цялото европейско законодателство да бъде оспорвано в арбитражни съдилища и въпросът ми е как Европейската комисия ще гарантира, че предприятията няма да могат свободно да си избират договори и споразуменията, по които да се водят. Как ще се гарантира гарантира прозрачността, безпристрастността и справедливостта в арбитражните съдилища. Защото ако те не бъдат гарантирани, има истинска заплаха за демокрацията. Благодаря ти, е, Клитор. Е, струва ми се, че е, не бива да продължаваме с а, формата на монолога. А, трябва да дадем възможност и на останалите да поговарят първо а, Бернар Ланг. Благодаря. Като а, говорител и представител на социал-демократите в а, Комисията по вътрешна търговия, ние а, се занимаваме много активно с споразумението Европейски съюз Канада. Трябва да правим разлика между механизма, който защитава инвеститорите и инвестициите и е, обхвата, приложното поле на този механизъм. Да, можете да имате механизъм инвеститор-държава, защита механизъм инвеститор-инвеститор, но в този случай, в нашия случай, става дума най-вече за това да се защитат европейските интереси, интересите на европейската енергетика или европейската индустрия. Важна е не толкова процедурата, Важни са онези сфери, които влизат в обхвата на инвестиционната защита. Екологичното законодателство, социалното, здравното законодателство. Те не бива да бъдат предмет на арбитраж е, при инвеститорите. Важно е, е изключението, както се казва. Е, няколко думи казва Юта Халк във връзка с това, което каза Бернт. Аз бих подчертала факта, че ние сме законодателите. Така че никакви мултинационални компании не бива да се конкурират с нас и да се опитват да ни казват, що за компенсационни плащания ще проистичат от това или от това. Не. Ние е, при всички положения трябва да държим на нашата самостоятелност. Е, комисията не бива да е, се подава на подобни обещания, и аз съм сигурна, че комисията е, е, ще се съобразят с мнението на колегите от нашите ресорни комисии. Карл Шлитър. Мисля, че повечето неща бяха казани вече. Много важна е във всеки случай прозрачността на тази процедура. Трета страна не може да се присъедини. Неправителствени организации не биха могли да се присъединят. Има критични и много съществени примери, които алармират да кажем, по отношение на пестицидите в Канада имаше така Лон се опита да използва защитната клауза и отново в Канада имаше един случай, в който слава богу така случай се разреши благоприятно. Но когато става дума за екологични мерки, е, за е, социални мерки. Е, в никакъв случай не бива да позволяваме това да се отразява неблагоприятно на Европейския съюз и на населението като цяло. Комисията благодаря, господин председател. Много ви благодаря за това, че повдигате този въпрос и го поставяте в центъра на нашата дискусия. Той е изключително важен. Ние ще е, се занимаем с вашите коментари. Е, сега ще се опитам е, тук да отговаря. Първо, е, защитата на инвеститорите не е нещо ново в Европа. Споразумението е, е свързано естествено и с е, финансови средства. Между време бяха цитирани е, така, тревожни е, цифри е, за 300 милиона. Е, всъщност 300 хиляди, мисля, че беше обещатението, което се плати, но но в е, другите страни е, е, съществува такава инвестиция, защита за инвеститорите. От 90-те години при нас е въведен един такъв механизъм за защита на инвестициите. Инвестициите се увеличават навсякъде в света. И държавите, е, които инвестират в е, Европа е, и са инвестирали и преди това, желаят да осигурят един благоприятен климат и основа за конкурентно способност. Така че е, за нас е важно и това да поддържаме конкурентно способността на европейския пазар. Инвеститорът би могъл да търси разрешаване на спор с държавата, в която е инвестирал, да влезе в контакт, да започне преговори и така нататък. Съществено е не толкова самото законодателство, колкото начина по който се отнасяме към инвеститорите, наблюдението на тяхното поведение и начина по който се опитваме да договаряме едно определено поведение в рамките на инвестицията. Така че не става дума за промяна, за някаква радикална промяна на законодателството. Но общо взето повечето механизми за защита на инвестициите са заложени в националното законодателство. А, има риск, естествено, това е голямо предизвикателство и именно а, тази сфера на риска обикновено е предмет на споровете. Тъй като а, сега правомощията се изместват на европейско равнище ние е, е, смятаме да установим е, едно малко по-низко равнище на е, защита, отколкото е, не, не по-малко ниво на защита е, и не по-низко ниво на защита, отколкото това, което се гарантираше от националното законодателство. Коректно отношение, коректно третиране. Е, това всъщност е, е, не означава нищо друго, освен че държавите членки се ангажират да не затормазват, да не пречат на работата на инвеститорите, да не да не им създават съзнателно пречки. И в крайна сметка това е принцип, който е заложен в е, много от конституциите, както и в е, е, Конвенцията за правата на човека, Европейската конвенция в случаите на експроприяция, естествено се предвиждат съответните компенсации, обещетения и около това се въртят и основните преговори с Канада. Ние желаем да създадем система, която ще допринесе за подобряване на положението ще е, трябва и да създадем и е, кодекс за поведението на инвеститорите, но и на е, участниците е, на арбитражните е, в арбитража, т.е. Е, включително и на съда. Необходима ни е, е система за гарантиране на прозрачността, но първо ще трябва да разтълкуваме правилно всичко с оглед на защитата на инвеститорите и арбитража. Ние наистина се опитваме да подобрим системата, като крайната цел е да се намали риска от правна несигурност. В допустимите рамки, естествено, съгласно договора. Знае, че времето ни е кратко, но аз е, предлагам на всеки от индивидуалните членове на е, комисията е, да се свържи с мен, ако желае да продължим разговорите. На 15 май ще има и изслушване в комисията Инта, така че бихме могли да продължим и в рамките на изслушването да обсъждаме е, въпросите. И така, е, следващото ни заседание ще бъде на на 6 май. Е,